становища, изказани от вас, скъпи колеги, и за това ви моля да работите в посока early second reading, т.е. второ четене в по-ранен момент. Помогнете, за да можем съвместно да намерим добър компромис. Ако не успеем да постигнем компромис и ако минем на процедура на редовно второ четене, тогава влиянието на парламента значително ще намалее и няма да се очудя, ако съветът възприеме позициите на парламента, тогава съветът ще наложи своите позиции и тогава ние ще можем да внасяме изменения които обаче ще трябва да ги спечелим с квалифицирано мнозинство. И за това, като имам предвид нашата ситуация и нашите интереси, смятам, че ние по-скоро ще загубим, отколкото ще спечелим. И за това моята огромна молба към вас е помогнете за да можем това досие да го приключим сега и колкото повече теми е, изясняваме със съвета, налагайки нашето становище, толкова по-силно ще се чувства почерка на Европейския парламент в това досие. Аз съм уверена, че ние всички заедно, пренебрегвайки границите и различията между парламентарните групи, ще успеем да постигнем споразумение с съвета, което е насочено както към благото на животните, така и към опазване на човешкото здраве. Ние все още не сме приключили работата по тази тема проблема и за това искам да посоча пред всички вас кои са следващите големи дискусии. В четвъртък 12 ноември е следващия трилог. На него винаги присъстват докладчиците в сянка и ако не могат да присъстват, аз получавам предварително позициите, които след това докладвам и може би на 20 ноември ще получим общото становище на съвета и следващия трилог ще може да се проведе на 24 и 25 ноември, на 1 декември също съвета по селско стопанство, ако а, ние а, сме дали нашето съгласие, защото такава е процедурата. На 14 и 15 декември бихме могли а, да а, дадем нашето съгласие. Разбира се, до тогава има много работа, има позиции, по които съветът изобщо не е единен. Той за момент е възприял нашите позиции, но аз нямам обратна връзка. А, а, в това отношение и е, искам на това място да благодаря на представителите на шведското председателство. От юли е, ние работихме много интензивно. Е, това понякога ни струваше много сили, но като цяло сътрудничеството беше много добро и още веднъж благодаря на всички, които работиха заедно с мен. благодаря, госпожо Егле. Мисля, че работата по тази тема е напреднала доста и съм убеден, че вашият апел ще намери отклик тук в комисията. И сега минаваме към разискването. Госпожа Сърбо. Благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да благодаря на госпожа Егеле за отличното сътрудничество. Бих искала да, да благодаря и на другите докладчици, колеги. Мисля, че постигнахме такъв напредък, защото обсъдихме подробни нещата и успяхме да имаме, да постигнем една обща позиция. За сега струва ми се, че ще бъдем в състояние да постигнем а, допълнителен напредък и да а, защитим нашата позиция. Няма да навлизам в а, подробности, но трябва да отбележа, че е, направихме компромиси по някои е, точки, като методите за намаляване е, мъченията на животните, класификацията. Има много други теми, които ще обсъдиме на следващите заседания, за да можем наистина да постигнем единна позиция. Бих искала още веднъж да изразя и да препотвърда, че нашата позиция е да се постигне наистина благосъстояние за животните, хуманно отношение към животните. Знам, че ще продължим да говорим по тая тема и наистина ще постигнем това, което трябва. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря, искам да благодаря за това, че госпожа Ягле неодавна говори по тази тема и а, изложи проблематиката много ефективно а, да погледнем а, и каква е реакцията на научната общност. А, неодавна излезе мнение, което те изразяват известни съмнения. Е, особено по отношение на член 8 и член 16. Може би Елизабет, като прави обобщението, ще спомене това за разликата между базисните и а, общите изследвания, така че да можем да реагираме по, от, а, непосредствено на а, загрежеността на научните среди, защото те са съгласни с, с общите постановки, но трябва да се намери а, баланс а между от една страна а, загрижеността на научната общност и от друга страна нашата обща загриженост за хуманното отношение към животните. Но като цяло съм съгласна. Благодаря. Благодаря, госпожа Полсън. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Егеле, която извърши отлична работа не, не е лесно това, което направи тя, защото има е, много различни мнения, има и доста голям, големи разлики и разнобой между е, тези, които се борят само за, за а, е, хуманното отношение към животните и а, тези и експертите, научните работници. Госпожа Ягеле спомена проблема за контрола. От е, както съм член на парламента си давам сметка, че много законодателство приемаме, много нормативни актове, които не винаги обаче се прилагат е, последователно. Ето въпроса на контрол, за контрола и за нечовекоподобните примати. Съвета по този въпрос постави е, условия. Те казаха, че е, за вся, за всяка болест трябва да се водат отделни, е, да се правят отделни проучвания, отделни изследвания, като например е, диабет. Аз Аз не съм съгласна. Аз мятам, че приматите могат е, да бъдат използвани за опити да бъдат използвани за опити само тогава, когато става дума за неврологични болести, е, неща свързани с е, е, дегенеративни процеси на мозъка, а не и при хронични болести или доста банални, ако мога така да се израза, болести. Смятам също така, че е, смят, смят, наистина, още, още веднъж повтарям, че дори за фармакологичните а, е, опити не винаги трябва да се използват примати, защото има други възможности за провеждане на опити. Госпожа Еванс. Um... Благодаря. Също благодаря на госпожа Яглер за начина по който води преговорите и по-специално за това, че включва на всички етапи от тях докладчиците в сянка. Години чакаме това за нагадателство. За мен лично приоритет е това законодателно уреждане на въпроса да е по-стабилно, отколкото до сега за освен това, да, що се отнася до извеждането от, от процедурите на изпитание на, нечовек, на нечовекподобните примати, а, ние още трябва да работим по въпросите за даване на разрешение за тестването. В член 2, според нас, държавите членки трябва да имат право да прилагат по-строги правила във всички области на този нормативен акт. Ако той влезе в сила на европейско ниво, е важно държавите членки да могат да правят това. В членски, е, по член 8 а, за двугодишния преглед на комисията за използването на нечовекоподобните примати и за методите при тестването. Аз мисля, че не бива да сваляме стандартите в това отношение. Това са дебати, които обществото следи отблизо. Трябва да бъдем много а, точни, когато се изразяваме по тези а, важни за обществото въпроси. Що се отнася до предложението на госпожа Ягле да се увеличи броя на инспекциите, убедена съм, че нейното виждане е начин, по който можем да стигнем до единомислие с съвета. Ако имаме поне две инспекции годишно, това ще бъде много добре. По 37 член, според мен, трябва пак да споменем етиката, като говорим за етична оценка, а не оценка на проекта, както говори съвета. Сега тук имам доста подробни бележки, затова нямам възможност сега да ги обсъждаме. Смятам, че трябва да продължим да водим дебатите с съвета, както го правим до сега, за да може да изчистим тези неща. Все пак това не трябва да е за сметка на това ние да се откажем от позицията, която парламента е отстоявал до сега, именно по-силно законодателство, което да насочи а, вниманието на научните среди към альтернативните методи за изпитване и да се намали използването на животни. Благодаря. Господин Каполо Сантос. Благодаря, господин председател. Това е много деликатен въпрос. Той буди много емоции. Всички сме е, хора, които обичаме животните и за някои от нас е, те са като членове на семейството. И затова работихме и по време на предишния мандат. Ние разглеждахме въпроса пространно, провеждахме изслушвания, слушахме научните среди и взехме предвид редица заключения. Сега в новият мандат много от, дебати, от депутатите, които не са могли да участват в тези дебати, трябва да продължат да надграждат над постигнатото като компромис в тези дебати. Госпожа Яглер е много разумна, много прозорлива и съм убеден, че тя ще може добре да води тези преговори и всички докладчи сянка пълно ще я подкрепят. Осъзнавам колко е трудно всичко това всеки от нас ще бъде обекта на натиск. Погледнете си само почтенските кутии и ще се уверите в това. Този доклад е много, за този доклад е много важно да има много широк консенсус. Благодаря. Благодаря, колега Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Елизабет Ягле от името на моята парламентарна група и на всички останали, които работиха по темата а именно, че ние сме получили едно много добро становище като резултат. И искам също в началото да кажа, че ако тук не можем да намерим правилното решение, това няма да бъде в интерес на защитата на животните, защото знае много добре, че изследователската дейност може да се изведе извън границите на Европа. Това не е в интерес на опитните животни е, когато е, подобни изследвания се състоят извън е, Европа. И това би била ситуация, в която това ще бъде ситуацията, в коя, която би се получила, ако не стигнем до разумно решение. Това е, е една тема, която е, трябва във всички случаи е, да доведем е, до е, краен резултат, тя да не бъде обект на междупартийни противоречия, а като парламент като цяло да постигнем резултат по нея. Аз мога да кажа, че моята парламентарна група подкрепя изцяло Елизабет Егле. Тя много добре владее материята и мисля, че в крайна сметка ще постигнем нещо в интерес на животните. Благодаря. Алберт, госпожа Кестингър. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Егле за този наистина много хубав доклад. В Австрия имаме много модерен закон за защита на животните, който съдържа строги мерки, подчинени на актуалните международни стандарти. И за това, според мен, в земеделските стопанства не би трябвало да имаме по-строги разпоредби за кръстосаното съответствие и а, е, смятам, а, е, че а, е, все пак е, в бъдеще провеждането на по-активни проверки а, има смисъл и за това а, бих желала парламентът да обърне внимание на това. Благодаря. Колегата Яр, благодаря на госпожа Екле за този доклад и е, аз мисля, че парламентарните групи трябва да вземат отношение по този проблем, за да намери той разумно решение. В началото искам да спомена две неща, които винаги са ми създавали проблем, като правя връзка с изказването на колегата преди това когато става дума за тези проблеми, винаги съм се ядосвал, дори когато бях в Бундестага. Първият проблем е от законодателно естество. Искам тук да спомена програмата Switch, която от моя гледна точка има някакво рационално евро. Обаче в Германия, като погледнете статистиката, ще видите, че опитите с животни са се увеличили, като най-често причината за това е е програмата РИЧ. Това са разпоредби, свързани с замърсяването и така нататък. Това е моето мнение като обикновен гражданин, така че ние не трябва да създаваме фактически обстоятелства за нови опити с животни. От моя гледна точка, трябва да се стремим към изследователска дейност, при която не се е, използват е, опити с е, животни, например на молекулярно и клетъчно ниво. Е, в Европа сме доста напреднали в тези изследвания, но тук проблема е, че отделните държави е, се опитват да провеждат серии от опити с животни и аз искам към нашия доклад да имаме и текст, който да съдържа препоръката да се подкрепят по-силно в бъдеще изследванията на клетъчно и молекулярно ниво и а, да се намаляват изследванията, при които има опити с животни. Благодаря. Благо... Благодаря. Благодаря на всички. И естествено, искам да поздравя и аз лично госпожа Екле и да й пожелая много успех а, в по-нататъчната работа, най-вече по отношение на сроковете. Господин председател, аз ви благодаря, че ми давате думата. Искам да подчертая още веднъж, че всички бележки, които направихте току-що, са все бележки насочени към това, по което съветът още не е постигнал споразумения, именно при фундаменталните изследвания и така нататък. Госпожа Паулсен посочи това. Знаете, че комисията е доста натоварена. Тя залага на контрола от страна на държавите членки и спорадични проверки от страна на комисията. Това е настоящата система в селско-стопанския сектор е, тази система използва комисията и това трябва да стане още веднъж обект на дискусия. Аз мисля, че е, проверките, внезапните проверки през е, годината, които не са оповестени предварително, могат да дадат по-добър резултат, най-вече по отношение на приватите. А, трябва да посоча още, че доклада на парламента трябва да бъде основата за нашата дейност. Това, което не можем да направим, мога да кажа много ясно, е, че не можем да се върнем отново към текста на комисията, госпожа Еван, защото вашите изменения са в тази посока. Моите колеги казват, че измененията, е, които е, се внасят от Организации за защита на животните при нас, да, аз ги признавам. Трудно е едно такова изменение да се внесе едно към едно. Ние сме в фазата на постигане на компромиси и аз работя на основата на нашия съгласуван текст – аз искам да уверя всички, че аз съм разговаряла с всички организации за защита на животните, които са пожелали разговор с мен, дори е, и това да ми струва много време и усилия. Правя го. Аз познавам техните позиции и през е, последните седмици аз е, ги попитах съвсем подробно какво желаят. И с едно единствено изключение на едно лице в една организация, т.е. само едно лице беше на това мнение, а цялата организация не, искаше второ четене. Всички е, организации за защита на животните бяха доволни с, от постигнатите резултати и е, от процедурата, която им описах ако разгледаме директивата от 86-та година, това е старата директива, трябва да е ясно, и ако а, е, комисията а, е, внесе нова а, е, директива, тогава, след 86-та година, ние правим следващата стъпка и тази стъпка не трябва да се застрашава. Ние имаме възможност да направим тази стъпка. Ние е, сме изправени пред е, големи изисквания, трите R е, намаляване, подобряване и заместване. И тук ние сме а, е, са светлини години напред, отколкото си представяте, отколко, в сравнение с началото на този дебат. Австрия има строг закон за защита на животните. Германия е заложила в конституцията си защитата на животните, значи има държави членки, които имат силно законодателство и имаме от друга страна само една директива. Тези държави не трябва да се отказват от своите строги законови разпоредби. И въпреки добрата защита на животните, която се гарантира, има прогрес в изследователската дейност. Значи е възможно. Още веднъж ви благодаря най-сърдечно и моля, окажете ми съдействие, за да приключим работата по това досие. Благодаря, Елизабет. Нашата комисия ви поздравява за отличната работа и се надяваме, че ще е, отбележим напредък. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума оценка на плана за действие 2006-2010 във връзка с хуманното отношение към животните. Става дума за създаване на нов план, за да се направи равносметка. И за това решихме да внесеме инициативен доклад по, този, по тази тема. Госпожа Полсен беше е, посочена за докладчик, така че и давам думата, за да ни е, разкаже какво се прави по тази работа. Господин е, председател, дами и господа, скъпи колеги, Става дума за продължение всъщност на е, обсъждането, което проведахме с госпожа Ягеле. Тъй като става дума за практически същите проблеми, става дума за същите животни. Това е също много чувствителен въпрос, който предизвиква различни емоции. Е, да, е, наистина става дума за едни деликатни теми, но в крайна сметка ние не можем да си затвориме очите и трябва да отговориме на е, въпросите, които ни задават нашите избиратели и по някакъв начин да отговорим на тяхната загриженост. Става. Защото в крайна, в крайна сметка става дума за, за, за нашето общество като такова и облика, имиджа на нашето общество а, по, по начина по който третираме а, животните. Не става дума само за домашни животни, като котки, кучета, папагали и други. А, тук не, не, не говорим за тези домаш, домашни любимци, а по-скоро за домашни животни, които се отглеждат в стопанства. Трябва също така да разглеждаме и някои допълнителни субсидиарни въпроси, свързани с финанси, економика, отношението на, към животните в кланиците, начина по който се действа защото в крайна сметка е, до, голям, до голяма степен в един момент е, селския стопанин е, е животновъде, е, е лицето, което ако мога така да се израза, държи в ръцете си съдбата на животните. Сега въпросът, който си поставяме е доколко комисията а, изпълни а, своите обещания и доколко се изпълнява резолюцията, която приехме през 2006 година. Госпожа Ягеле беше докладчик тогава и още веднъж повтарям въпроса, доколко комисията се съобрази с тази резолюция, с нашата позиция, изразена и залегнала в резолюцията и доколко новите аспекти, новите въпроси, които обсъждаме, са взети предвид и ще бъдат взети предвид в едно бъдещо законодателство. Не считам, че че трябва да се отдалечаваме или да е, да загърбваме документа, който ни обедини преди няколко години. Ние просто трябва по някакъв начин да продължиме последователно а, е, да работиме и да обогатиме този документ. В резолюцията, която приехме през 2006 година е залегнал текст, е, който казва, че трябва да се съобразяваме с новите технологии, с нововъведенията, резултатите от развойната дейност и, да са и проекта за хуманно отношение и благосъстояние на животните. Ако бих искала да ви да ви дам един конкретен пример. Пилетата, например. Знаете, че пилетата са на конвейер, за да бъдат анестезирани. И камерите снимат краката на, на пилетата. И е, в кадрите е, много често виждаме, че е, пилетата се нараняват, е, а други, други умират на самия конвейер, защото са смачкани. така че това са. Е, това са злополуки, които се случват в процеса на умъртвяване на животните, но трябва при всички случаи да се избегнат, е, да се избегват тези случаи, да се намалят поне до минимум. Така че е, питам се, не, не трябва ли, освен е, класическото законодателство, нормативната уредба, която сме приели, да има някакви допълнителни стандарти, допълнителни разпоредби, е, които да дават технически указания. Комисията наистина е, работи много обстойно през последните години разбира се, не всички наши не всички наши позиции, не всички наши виждания бяха взета предвид, но има още, имаме още време, комисията разполага още с време, но като че ли тя е възприела една изчаквателна позиция. Очаква се да влезе в е, сила Лисабонския договор. Ще бъде назначена нова комисия, така че междувременно е, нещата малко са блокирани. Въпреки това обаче трябва да подчертая, че сътрудничеството с Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите е отлична. Между нас няма а, голям разнобой. А, и за това при, призовавам комисията и докладчиците в сянка да разгледаме някои, някои проблеми, които са останали нерешени, за да, може, за да може да бъде изработен бъдещия план за действие. Разбира се, не всички желания, не всички мнения могат да бъдат взети предвид. В крайна сметка, мисля, че трябва да направим известни компромиси и да се средоточиме върху основното, което е благосъстоянието на животните и хуманното третиране. Още веднъж искам да се върна и към следното, към контрола към, към контрола, мониторинга на приложението. Чуда се, необходимо ли е да се създава нова директива за превоз на животните, когато всяка, всяка държава не прилага съответните контроли. Ето, сега, сега съществуват и нови технологии, като GPS-а, който може да даде много точна информация за температурата, продължителността на превоза, степента на влажност в превозното средство. Тоест, имаме отговор на много от въпросите, които си задаваме. но от друга страна пък някои, някои твърдат, че използването на тези данни, използването на GPS застрашава е, защитата на личния живот на е, водителя. Но в крайна сметка аз не съм съгласна с това. Не, не, не забравяйте, че примерно шофьорите на такси са непрекъснато под контрол. Знае се, че примерно те спират дори за да отидат в е, туалетната и това се отчита, така че. в крайна сметка става, става дума за професионален живот, става дума за работа и е, в, не мисля, че тук трябва да, е, да, да, да, да внасяме елементи, свързани с личния живот. Сега, когато даден е, водител е, превозва животни, той извършва същата работа, каквато извършва, да речем, един шофьор на такси, така че тук въобще не става дума за личен живот. Но, както казах в началото на изказването си, не можем да се опитаме да разрешиме всички проблеми. Трябва да ограничиме въпросите, които, на които ще настояваме, да имаме приоритети, за да можем наистина да постигнем някакъв напредък. Вярно е, че новите технологии предоставят нови възможности, отварят нови хоризонти Считам, че защитата а, на животните трябва да бъде, разбира се, в центъра на нашето внимание. тя, това е една, а, ед, един от, едно от, една от основите на цялостното развитие на а, селското стопанство. Обедена съм също така, защитата на животните, благосъстоянието на животните, което същевременно гарантира едни здрави животни, е гаранция и за е, опазване здравето на хората, защото едни болни животни трябва да бъдат е, лекувани. Е, да, да речем, дава им се антибиотици, други е, лекарства, препарати и в крайна сметка това може да има последици за човешкото здраве. Така че не не трябва да има конфликт е, между от една страна здравеопазването, е, здравето на хората и благосъстоянието на животните. Е, по, по този начин ще, ще имаме достатъчните гаранции, че здравето на, на, на нашите деца, на нашите внуци ще бъде опазено. През е, януари и февруари ще продължиме а, е, дискусията. Не, а, е, ако това е възможно. Много са новите технологии, много са научните открития, които могат да ни помогнат. Нека се възползваме от това. Благодаря. Сега, нека да преминем към разискване. Има няколко изказвания. Моля. Благо... Госпожа Егле, благодаря господин председател, благодаря и на госпожа Паулсен като докладчик. Има тук доперни точки в защитата на в стратегията за защита на животните до 2010 година ние много строги разпоредби възприехме във връзка с директивата за опитните животни. Комисията също реагира. Проведохме и преди това дискусия. Госпожа Паулсън, благодаря за предварителната работа, която вие извършихте. Аз прочетох набързо това, което сте представила. Смятам, че е изключително важно това, че вие искате да се базирате на този доклад, защото той беше изключително спорен доклад, за чието изготвяне се изискваше много време, но накрая постигнахме добър резултат. Искам да а, засегна много а, предпазливо една точка и това е точката, в която вие съвсем основателно и правилно посочихте, че този доклад по собствена инициатива се отнася до а, земеделските животни. Става дума за е, нещо, което се дискутираше 2005-2006 и тогава ние като парламент след проведения дебат стигнахме до резултата, че ние като парламент напълно а, можем да а, въведем отговорност за всички животни. Т.е. ние можем да посочим а, земеделските животни. Да, това е нашата задача, така както вие представихме нещата. Обаче, а, както беше казано при а, директивата за опитните животни, ние носим морална и етична отговорност за а, животните и а, това не трябва да засяга науката. Аз а, мисля, че ние отгова... имаме отговорност за всички животни и това е твърдата ми а, убеденост. Така че а, транспорта на животните е изключително важна тема. Обаче а, едно куче, което се намира в малка клетка а, и а, извършва 10 часов самолетен полет, по-добре ли се чувства само защото е домашно животни? обаче. И за това трябва да се посочи изрично, че ние носим отговорност за всички животни е, и това трябва да го правим винаги честно и открито. Благодаря, госпожо Егле, колегата Грация Перес. Por, por su plan. Благодаря, господин председател. Благодарим на госпожа Паусен за нейния подход. Трябва да кажа съвсем в началото, че моята политическа група ще я подкрепи напълно в хода на изготвянето на документа. Сега говорихме е, за е, политиката на е, отношението към животните. Сега Става въпрос за качество. Качество означава спазване на високи стандарти, когато говорим е, за нашите земеделски производители. Това трябва да се разглежда като допълнителна полза. Сега с поглед към плана. Мисля, че е важно за новия план, след като изтече срока на настоящия, на първо място да се направи преценка колко добре се е изпълнил сегашния план, да видим отделните основни стълбове на общата политика, да видим какви са новите стандарти, стандартите за хуманното отношение към животните, за които говорихме, а, въпросите за научните изследвания, за въвеждането на нови показатели – да видим как са изпълнявани тези основни пет групи изисквания и след това какви са плановете на комисията за съставяне на нови показатели. Или иначе казано, очакваме да получим документа, за да преценим по какъв начин той ще ни позволи да постигнем заложените в плана цели. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Ерар, Еранс Гарсия, благодаря, господин председател. Има различни инструменти за научни изследвания, за работа в парламента неведнъж сме разглеждали този въпрос през миналите години. Госпожа Паулсън, госпожа Еглер са прави в много отношения. Когато говорим обаче за а, убиване на животни за храна, а, за научни изследвания, ние разговаряме с научната общност, те често ни казват неща, които противоречат на предварителните ни нагласи, с които сме дошли тук. И след това ни критикуват и в медиите и другаде за това, че сме взели становище на базата на а, някакви а, предубеждения или пък предварителни нагласи, които не са съобразени с действителността. И така гражданите трябва да могат да се възползват от възможностите, които дава Европейския парламент, за да можем всички заедно да стигнем до добри показатели, а, за да а, не може да казваме, че нещо е добро или лошо, без а, да се позоваваме на емпиричния опит. Това означава, че обективната действителност няма нищо общо с това, че ние като отделни е, лица се водим само от първоначалните си импулси и не се съобразяваме с е, им по-информирани становища. Така че първото нещо, което трябва да кажем на комисията е да имаме добри показатели е, за оценяване на благостоянието на животните. Второ, те трябва да се спазват. И след това ние по този начин можем да отговорим на очакванията на а, другите заинтересовани лица, гражданите на правителствения сектор, след това да ги а, отнесем и към третите страни от, а, по отношение на благосостоянието на животните от самото им раждане до момента, в който а, се отвеждат в а, кланиците, за да станат на храна. Не бива да ни интересува само един определен елемент от а, техния жизнен цикъл. Това искат от нас и гражданите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за споделеното. Искам да спра на три момента. Когато говорихте за нуждата от нова директива за транспорта на, за животните, други колеги какъв въпрос е спорен. Малко си мисля, че не е добре, че, тази, е, че този парламент се иска нови директиви, когато се окаже, че старата директива не се прилага. Ще ви а, отправя следното предупреждение. Вместо да искаме нови нормативни актове, ние трябва да искаме държавите членки, съответно комисията, напълно да спазват съществуващите нормативни актове. Защото какъв е смисъла да се приемат нормативни актове, които може да не се прилагат? И така, ако в някои случаи има пропуски, трябва да попитаме комисията в кои държави няма съответната нормативна база и какви стъпки трябва да се предприемат. Освен това, с въпросът за убиването на коне. Много емоционален въпрос. Има много хора, които настояват за по-строги мерки и в същото време ние и сега не спазваме съществуващите норми. Моля да не го забравите. Сега за... също призовавам да се опираме на нощите факти, а не на вътрешни настроения. Но си представете, болни животни а, или животни пълни, а, натъпкани с антибиотици. А, аз ще въздържа защото ако има такива случаи, те са незаконни. И ако има държави членки, в които се срещат случаи, където прекалено много се използват ветеринарни медицински продукти, тези случаи трябва да се разсействат. Ще кажа, трябва да се внимава с формулировките. Значи не става въпрос за прекомерно използване в земеделието, а за прекалено честото и ненужно предписване на антибиотици сред хората в хуманната медицина. Така че бих посъветвала, нека да процедираме по-внимателно по този въпрос. Също участвах в дискусиите в предния мандат по този въпрос. Мисля, че позицията ни е правилна, но трябва да се насочим към всички е, животни, защото ако ни е грижа е, за хуманното отношение към животните, то не трябва да се изчерпва с отношението към животните, използване за храна. Също така, друго предупреждение от моя страна такива а, проблеми с хуманното отношение няма само в селското стопанство. Може би там по-лесно може да се установят, а, но аз съм била и в, а, на ферми, където не става въпрос за производство на животни за храна и пак ми се струва, че хората там просто не познават а, материята а, по отношение на хуманното отношение на животните и е, имаше какво да се желая. Така че за това се надявам да продължим а, да работим заедно в тази тематика по-усърдно. Благодаря. Благодаря, госпожа Магинес. сега господин Гленфелдер. Благодаря ви, господин, господин председател. Бих искал да спомена и продуктите от тюлени. Нека не забравяме, че ние забранихме вноса на някои от тези продукти в Европейския съюз, поради това, че критерии не се спазват критерии, свързани с хуманното отношение към животните. И това да, послужи, за, да ни послужи за прецедента за въвеждане на забрани за вноси за други, от други животни. Когато става дума за продукти или храни, които са получени след прилагане на процедури, които е, не се основават на стандартите, когато не се спазват е, основните стандарти. Е, от, от друга страна, ние задължаваме нашите производители да прилагат все по-строги норми, все по-строги стандарти, а те от друга страна вече не са конкурентоспособни спрямо а, е, производители в трети страни, които не спазват никакви стандарти. Ето, е, Унгария и Украина са е, съседни страни. Ние не можем обаче да бъдем конкурентноспособни, защото е, спазваме много строги регламенти, които изискват да се калибрират яйцата и така нататък. И тогава какво става? Ми всъщност внасят се яйца от страни като Украина, където няма никакви критерии, никакви стандарти за е, калибър, за никакви стандарти, задължителни стандарти за защита на животните, хуманно отношение. Така че всички мерки трябва също да се оглеждат и от гледна точка на производителността. Аз не говоря само за печалба и за финансовата страна на нещата, но а, нека не забравяме, че някои мерки а, се отразяват и на качеството на а, фур, фуража, който се дава на животните. Нека не забравяме, че един, един тон допълнителен, да речем един тон фураж, допълнителен фураж изисква един кубически метър вода. Това, това означава, че новите мерки изискват по-голямо потребление на вода а това води и до изхвърляне на е, замърсители в е, селското стъпанство. Така че нещата трябва да се отглеждат от всякъде. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Какво ще означават на новите изисквания за нормативните изисквания. Колегата говори за а, размера на а, клетките. Искам да ви кажа, че е доказано, че отглеждането в клетки при а, птиците води до много, много по-малко смъртни а, случаи, отколкото при отглеждането на свободни, но отглежданите кокошки. Например, аз така отглеждам моите. А, а, кокошки и се оказва обаче, че когато ги пускам на свобода, те са обект на нападение на един вид а, чайки, а те са защитен вид а, и аз не мога да ги а, не мога да стрелям по тях. Ето това е едно от последствията от е, е, едно законодателство, което инак има добри намерения. Чухме от колегата от Унгария за забраната на е, клетките. Трябва да кажа, ако тази забрана влезе от 1 януари, 2012 е, година, накрая ще трябва да внасяме яйца от извън Европейския съюз в, огромния, в огромни количества. Затова моля за преосмислене, за някаква някакво време, през което да може конвертирането от единия към другия метод на отглеждане да се извърши по-плавно и е, хората да имат време за това. Благодаря. Жозеф Боае. Да, може би една предварителна бележка, преди да мина по същество. Разбирам какви са намеренията на госпожа Паулсън, обаче не трябва да забравяме, че ние отглеждаме животни и не винаги тези животни са предназначени за месопроизводство, т.е нашето отношение към животните е различно от това на месопреработителите към животните. Е, от една страна имаме индустриално отношение, нашето отношение е хуманно отношение. Това не трябва да се забравя. И още две неща искам да посоча във връзка с използването на антибиотици. Първо, това е проблем за животните, но о, още по-голям проблем за земеделските стопани и за работещите в свинепроизводството. Защото във Франция стана ясно, че резистентността спрямо антибиотици в свинеогояването, т.е. в свинепроизводството, е а, е, толкова по-голяма, колкото по-голям е броят на отглежданите животни там и а, е, това а, е, се отнася и до резистентността на земеделските стопани и на заетите въобще в сферата на свинепроизводството. А, това а, вече на хуманно ниво. Нос. Не става дума толкова за конкуренция между различните страни, а начините по които европейските производители, които не желаят да прилагат дадени стандарти, изнасят производството в Тайланд, в Бразилия, а след това получават помощи за внос на продуктите. Това според мен не е нормално. Не е нормално едно френско предприятие, един френски производител – който е един от най-големите в Европа, да получава е, субсидии за износ на продукти в е, Африка, а същевременно получава и помощи за внасене на собствените си пилета от Бразилия. Така че това също е част е, от дебата. Ако си спомняте, обсъждахме тези проблеми когато ставаше дума за е, производството на говеждо место в Бразилия и вноса на това месо. Благодаря ви, господин е, председател. Много са аргументите, които бяха е, представени тук, но тези аргументи, тези различни гледни точки ще трябва да се Е, анализират в подробности. Трябва, ще трябва да се направи задълбочен анализ. В продължение на години обаче фармацевтичната промишленост се разшири нарасна, произвежда огромни произ... количества препар... препарати, които се разпространяват в селското стопанство по един или друг начин. А същевременно, за да се прилагат стандартите, ние налагаме стандарти, които изискват пък употреба на е, анти, антибиотици по животните и така. И докъде се стига до там, че е, децата вече са устойчиви на е, антибиотици и трябва да им се дават по-силни лекарства. Що се отнася до свинепроизводството и там проблема е същия. Не става дума само за превоза. Превоза е последната брънка на цялата верига за а, е, месопроизводство, независимо дали става дума за, за а, е, прасета или за пилет. И двата вида животни са а, се тъпчат с антибиотици. Що се отнася до, до домашните любимци, този проблем също беше е, споменат. Е, да, домашните любимци трябва също да бъдат в е, е наш, в е, обсега на нашото е, внимание, не става дума само за превоза, не става дума само за това куче, което ще пътува с самолет, а за цялото отношение към е, домашните любимци. Примерно виждам приятели или, или колеги и начина по който те хранат домашните си любимци. Те казват, примерно, моето куче е на диета. С какво го хранат? Какво е, какъв е състава на, е, на, на, този, на тази храна? И, е, и е, тут, представете си това нещастно животно, куче или котка, което целият ден очаква е, своята храна и получава е, диетичната храна, за която са решили да му дадат неговите стопани. Благодаря ви, господин Сикерски. Powinienem zacząć od tego, na czym skończył mój szacowny kolega, że ja też cierpię, jak stosuję dietę. И аз много страдам аз заради една диета, обаче какво да правиш, това е живот. Ale ja adwocę, adwocę swoim koledze powiem z Polski, że oczywiście Czesław Siekierski stosuje... Сега ще коментирам, като кажа на господин Шекерски, че той сам си е избрал да е на диета и вече му личи. stawiamy wysokie standardy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. To dobrze. Tym się. Да. Айде сега да говорим за отношението към животните и да поставим високо летвата. Както каза някой, това отразява нивото на нашата собствена цивилизация и цивилизованост. Е, високите стандарти означават допълнителни разходи. Това означава, че европейското производство е, не е така конкурентоспособно и трудно е, може да се мери с производство другаде. Нашите производители са на загуба в резултат от това. И е, защото а, в такива случаи потребителите купуват а, своята, своите тези продукти без да съобразяват дали идват от Европейския съюз или не. Трябва да се прилага тези стандарти. Следователно, вносните а, храни също трябва да отговарят на тях. Ето така може да компенсираме загубите, които инак понасят нашите а, производители. Това а, го дължим на производителите от Европейския съюз. Тази дискусия трябва да се отразява и когато се водят преговорите в рамките на СТО. Водещите тези преговори от името на Европейския съюз трябва да отразяват това в своите позиции. Благодаря. Благодаря много. Това беше важно да се посочи. Мисля, че трябва да го помним. Господин Яр, е, благодаря господин председател. Аз мисля, че е, планът за действие 2006-2010 беше правилен. Той е, стана предмет на много дискусии в Европейския съюз и за това ни е необходимо продължение на този план. Няма да има нищо по-лошо от е, това да прекъснем и да изменим внезапно програма, която вече е започнала да бъде изпълнявана. И за това аз а, мисля, че ние трябва да продължим този план за действие. Записал съм си три неща. Първото е свързано с бюрокрацията. Трябва винаги да държим сметка за това, чрез нашите разпоредби да не въвеждаме бюрокрация в а, държавите членки. Е, аз е, бих е, искал още веднъж да помоля докладчика да обобщи тези неща и в частност мене ме интересува степента на изпълнение на транспониране в отделните държави членки, защото не си струва да се въвежда нова програма, а да има държави членки в Европейския съюз, които да а, изостават, защото това нещо в крайна сметка действа демотизиращо и а, още нещо, външна защита или по-специално защита от а, продукти внесени отвън и в частност защита на животните. Не можем да допуснем в Европейския съюз да сме въвели стандарти, които смятаме за уместни и същевременно да допускаме при внос на животни и животински продукти тези стандарти да не се прилагат. Ние трябва при формулирането на тези стандарти да предвидим достатъчни гаранции да не се е, усуетява тяхното изпълнение чрез такъв внос от трети страни. Не можем да твърдим, че ще поддържаме само нашата градина, а всичко, което е извън нея, да го оставим на произвол. Тук има много големи спорове и аз искам още веднъж да посоча, че трябва да предотвратим внасянето на продукти от трети страни, които не отговарят на нашите стандарти. И това трябва да се включи и в изискванията към Световната търговска организация. Тоест, който действа в тази насока, гарантира гарантиране на подобна защита от продукти от трети страни, мисля, че е, заслужава нашата подкрепа. Сега госпожа Андрея Габинели като представител на комисията. Преди да й дам думата обаче, искам да кажа и аз нещо по тази така важна точка, защото е, ние чухме най-различни мнения по това. Гордаем се е, с е, факта, че Европа има разпоредби във връзка с защитата на животните, които отразяват едно доста високо ниво на напредък. Ние трябва да знаем, че е, сме модел, но от друга страна сме изложени на опасността от е, деформация, от изкривяване на конкуренцията. Ние е, трябва а, да защитим позицията на нашите производители пред а, производителите, които не спазват нашите стандарти, но имат достъп до европейските стандарти а, на пазари. А, също така проблемът а, с. А, м, а, м, с отглеждането на а, птици и производството на яйца. Не бива да се допуска внасянето на а, яйца от трети страни, не отговаряше на нашите стандарти и за това преговорите с Световната търговска организация трябва да послужат не само за това да бъдем отличени като най-добрите в а, сферата на защитата на животните, а и а, да гарантираме, че а, третите страни, които изнасят за Европейския съюз, да спазват тези тези стандарти. И сега давам думата на представителя на комисията. Моля. А, но преди това, Алберт, аз не видях, че иска думата. Господин председател, аз още в началото исках думата, но няма нищо. Сега само искам да посоча, че заставам за си много от нещата, които бяха посочени тук. Много внимателно слушах и госпожа Паулсен. Е, изискванията, които поставя, са абсолютно разбираеми, но председателят е, е, каза вече, че ние трябва да обърнем внимание на това, че е, не трябва да се изнасят производства извън Европа. Имам предвид Бразилия, Южна Америка. Е, ние е, за транспорта на животни изискваме климатизирани превозни средства и при високи температури не могат да се извършват такива превози на животни. Трябва тези обаче стандарти да се отразят в доклада, защото ние не можем а, да а, засипваме а, хората в Европа с различни разпоредби, а да не е, осигуряваме гаранции. Аз искам да кажа нещо и във връзка с антибиотиците. Тук е, дискусията трябва да се води много внимателно. Когато бях в Бундестага, бях упълномощено лице по отношение на опазването на е, животните и защитата на животните и съм гледал много научни резултати. Е, и мога да посоча, че е, много дълго продължи е, времето е, до е, и момента, в който вече не се установяваше съдържание на антибиотици е, и при животните отглеждане на откритото. Е, сега. Е, Искам да посоча също, че 6-8% е при животните отглеждане на закрито, около 15% при тези на открито. И един колега посочи, че неговата майка отглежда кокошки и е, при тях също смъртността е, никак не е ниска. Сега за какво става дума тук? Трябва да поставим правилно е, приоритетите. Стана дума за домашните животни. Като се върна в къщи, е, е, имам а, е, един разкошен ретривър, който е на 3 години и а, е, когато той лежи на дивана а, доволно, а аз а, а, правя баварска вечеря, а, той тогава идва при мен. А, става от дивана, идва при мен и ми, аз му казвам, скъпи Рико, имам, а, ще ми тежи на съвестта. А, а ако не те отглеждам добре на теб. Имам така малко гузна съвест, защото за теб се полагат много повече грижи, отколкото за много хора по света. Лежиш на дивана, получаваш храна и така нататък и трябва да се има предвид, че много хора живеят в много по-лоши условия, отколкото домашните животни от една страна и това трябва да се има предвид. Но не трябва да успокояваме съвест съвестта си с това в Германия. Имаше голяма дискусия за а, транспорта на живи животни в Ливан. Това беше приключено, а, защото а, бяха показвани а, е, животни, които са окачвани на куки и така нататък. Днес е, живи, транспорта на живи животни е, към Ливан се извършва от Бразилия и Австралия и е, някои от германските е, защитници на животните е, погрижили се за това. Погрижих се, защото аз съм убеден, че е, е, нашите превози на а, живи животни от Европа за Ливан бяха а, много по а, а, природосъобразни, отколкото тези извършвани от други страни. Благодаря, Алберт. Наистина, аз също съм убеден, че това е една много важна тема, по която всички трябва да проявим интерес и преди е, да дам думата на госпожа Паулсън, давам думата на госпожа Габинели като представител на комисията. Благодаря ви, е, господин е, председател. Благодаря и на госпожа Полсън за този инициативен доклад. Както вие споменахте, аз отговарям в комисията за защитата на животните и хуманното отношение към животните от 15 на години. Трябва да ви кажа, че наистина момента е много подходяща за повдигане на тази тема. Искам да отбележа напредъка, който беше постигнат спрямо а, предишния доклад, да ви кажа а, какъв е плана за действие, какви са перспективите и а, по какъв начин се разпределят отговорностите между различните институции. Първо Първото нещо, което направихме, е да се е, изработи или да се обединим около една дефиниция на животно. А, до този момент знаете, че е, парламента имаше само консултативен глас, сега тази тема и този отрасъл ще влезе в полето на действие на съвместното взимане на решение. Знаете, че е, животните се споменават още в договорите, независимо за какви животни става дума, дали са домашни любимци или е, кокошки. Е, снасящи яйца. Да. Така че, спомена се, се и научните изследвания а, и а, анализите на а, благосъстоянието на, на, на животните. А, е, това беше един голям е, един голям е, проект, към който се присъединиха най-различни заинтересовани страни, като целта беше не да се създадат много строги правила, а да се, да се вземе предвид наистина благосъстоянието на животното, на животните в различните, различните видове животни. Знаете, че този до, до, в този доклад са описани най-различни аспекти, като се а, авторите на доклада се допитваха до 110 различни категории е, заинтересовани страни, включително и е, производители и така нататък. Там се споменава и въпроса свързан с етиктирането, е, меди, е, медицинските, здравните аспекти. работихме с, а, включително и с страни като и Индия, Китай, Австралия, Нова Зеландия. И с, с, надявам, че ще продължим и в тази посока. Наистина, сътрудничеството и допитването са от, основни значения, от основно значение, защото а, и европейски, и търговските партньори на Европейския съюз трябва да знаят а, какви ще бъдат бъдещите стандарти, на какво ще се по позоваваме. Сега искам само да спомена, че за сега, за сега нещата не са окончателни. В следващите 5 години ще продължиме да работиме по тази тема. Ще има възможност за отваряне в различни посоки, така че ще трябва да търсиме съвместно отговори на някои спешни въпроси, защото а, широката общественост търси отговори на проблеми, като свързани примерно с клонирането на животните. А, подобни теми възбуждат интереса на, широки, на широката общественост и това са едни много чувствителни теми. Самите ние получаваме стотици е, писма и имейли на загрижени граждани. Много добре осъзнаваме значимостта е, на е, тези въпроси и загрижеността на гражданите, било то за голден ретривър, папагал или друго. Госпожа Якле. Уважаеми господин Гаминели, спомням си дебата по плана за действие. Това беше някъде 2005 година и вие тогава казахте, ние в Европейския съюз се нуждаем от много високи стандарти за защита на животните имайки предвид селскостопанските животни, защото ние като Европейски съюз трябва да бъдем а, пример за целия свят. И вие тогава казахте, че а, всички в света очакват от нас по-високи стандарти, очакват от нас пример и изброихте тогава някои. Сега нямаме време, може би, за по-дълъг отговор, обаче ако обичате, изложете ни в писмена форма за какви количества става дума? Вие е, не споменахте е, за е, Бразилия и за други важни страни. Всъщност колко са тези страни и за кои от тези страни ние, като бяхме такъв светъл пример за тях, може да се каже, че са постигнали по-добри резултати в доближаване до нашите стандарти. Благодаря. Благодаря, господин председател. Действителност, за комисията е важно да се, да се разработи е, коментар към това досие и в действителност е, ние постигнахме добри резултати. Например, Световната организация за защита на животните през 2006 година прие международни стандарти за защита на животните и в частност за превоза на животни, за коленето на животни и също така за контрола върху инфекциозните заболявания. Имаше и насоки за контрола на бездомните кучета в градовете. Това е проблем най-вече предвид с бяса в развиващите се страни и а, ние ще а, тази задача, която вие ни поставяте, ще ви предоставим списък и в тази сфера. Благодаря. Благодаря сега госпожа Паулсън за заключително изказване и след това минаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря. Благодаря, господин председа... а, председател. Продължаваме продълж, обсъждаме и ще продължаваме да обсъждаме е, тези проблеми, които съвсем основателно будат загриженост. И то по, най- по най-различни причини. Наистина става дума за един много широк дебат, който касае всички нас. Ние всички обичаме животните. Аз съм възрастна жена, отдавна участвам в този дебат и все още не намирам отговори на всички въпроси. Бих искала обаче да се спра на някои аспекти е, от нашата дискусия. Антибиотиците. Антибиотиците, които с, е, употребата на е, антибиотици в, е, за превенция е е, забранена, но има ли някакъв контрол? Има ли, знае ли се какво количество въобще се, се използва? Аз е, зададах този въпрос многократно и мога да ви кажа, че не получих никакъв отговор. А това е един от основните елементи, свързани с благосъстоянието на а, е, животните, защото ако има система, защото има от от една страна има някакви норми, които изискват на е, свинете, на, на е, пилетата и така нататък да се дават антибиотици и това може да става всеки ден и тогава това е неприемливо. А обаче, ако става дума само да бъдат лекувани животните, то тогава употребата е приемлива. пред, преди години е, спомнете си е, отпускането на рецепти за антибиотици за хората е, беше много регламентирано и ставаше при много условия, докато за животните лекарствата и медикаментите се отпускаха практически без рецепти. А от друга страна обаче не забравяйте, че тези тези вещества, тези вещества можеха да преминат от животното в човека. И по този начин да се, да се създаде известна устойчивост на а, човека спрямо а, антибиотиците. Така че При изследвания в е, се установи, примерно, че човешките бактерии са много по-устойчиви, да речем, отколкото животинските бактерии. Това е също един проблем, който трябва по някакъв начин да се разгледа, колкото до а, е, клетките. В Швеция а, е, класическите клетки бяха забранени, обаче в съседните страни, като Финландия, например, се е, произвеждат яйца при прилагане на традиционните методи, т.е. с същи клетките, които са забранени в Швеция. А, сега, може би е, да речем, яйца не се внасят в Швеция, но е, купуваме прах за произвеждане на палачинки или самите палачинки, които обаче са произведени с яйца произведени в Финландия. Така че по, по, по, какъв, по какъв начин ще бъдеме сигурни, че е, ако ние налагаме норми за нашите е, свине, пилета и така нататък, то вноса няма да бъде е, няма да има внос на продукти, е, при чието производство не се, сполз, не се спазват тези стандарти. Това означава, че ние трябва да направим допълнителни инвестиции, за да може да, под, да създадем условия за нашите производители. Така че, мисля, че дискусията ни трябва да наблегне също така на помощта, е, компенсациите, които е, е, биха могли да бъдат изплатени или дадени на селските стопани, заемите с много ниски лихви, които трябва да им се отпускат, за да не можем да бъдем конкурентоспособни спрямо вноса. Благодаря, госпожо Полсън. Това беше, това е наистина една много важна тема, която ще продължиме да обсъждаме. Сега минаваме към следващата точка преглед на извършеното в ОСП от 2005 година насам. Много са инструментите, които се използват за упростяване на ОСП. Те са много различни. Така че ние решихме да ем, издаде, да, да направиме инициативен доклад, в който да е, опишеме различните мерки и да дадем препоръки. Господин Ашвард е докладчик. Давам му думата. Имате думата, господин Ашвард. Благодаря, господин председател. Както казахте в а, уводните си думи, предметът а, на, извинете, обхватът на опростяването в ОСП е просто огромен. Сега аз имам пред себе си един доклад по собствена инициатива и трябва да зачитам съответните изисквания. Т.е. имаме ограничения по отношение на колко страници и колко думи може да а, се напише този доклад. Така че съм съгласен с господин председателя. Темата е огромна, така че трябва да се съобразяваме с това. А, сега, моя приоритет ще бъде опростяване на ОСП в а, точката на доставка. С други думи, политиката да бъде по-ясна, по-лесно да се тълкува от стопанския производител. И така сега по, няма да се простирам в детайлите, но в общ план какво искам да направя. Първо, да се потърси начин ОСП да стане по-достъпна, по какъв начин можем да намалим бюрокрацията в ОСП и е, оттам да намалим разходите за селстопанския производител и селстопанство. Това а, смятам да разгледам в три области. Първо да разгледаме примерите за ненужна бюрокрация, т.е. бумащина и така нататък, дразнещи неща, ненужни неща. Второ, области по отношение на които изискванията за инспекции се дублират. Знам, че има много процедури в, на мястото на продавача а, на дребно, където си има такива процедури, които да осигуряват качеството. Много често това означава по-малко изисквания от страна на а, държавата и агенциите, а, но не винаги. Защо да не могат да се намалят? Ето това е една област, в която може да се работи. На трето място, тези изисквания за отрасъла, които се налагат от Европейска комисия или от други агенции, трябва да са съотносими и са размерни на поем на съответните рискове. Тук става въпрос за видовете рискове от за злоупотреби от нарушение, както и изискванията за кръстосаното изпълнение на изискванията в селстопанство и в околната среда. Това бе сред приоритетите и на шведското председателство. Както и вие казахте, господин председател, в уведници думи трябва, има такова желание за опростяване на ОСП. Важно е нашата парламентарна комисия да застъпва неща, които да об, а, опростяват политиката от гледна точка на земеделския производител, така че ОСП да стане по, така да се изразя, лесна за употреба. Сега по политически групи ще говоря с колегите, така че да може да се получи широк консенсус без партийни пристрастия по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Ашвард. А, сега отваряме дебата. Много са се записали, но не забравяйте, че имаме важни точки а, на дневния ред, които трябва да разгледаме днес. Започваме с Джовани. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря за този доклад по собствена инициатива, който ни дава възможност да разглеждаме тема, която днес се смята за важна от земеделските производители. ОСП означава повече конкурентност за земеделските стопанства, защото колкото повече административни тежести имаме т.е. толкова по, колкото по-малко административна тежест имаме, толкова по-добра е работата на земеделските стопанства. И намаляването на бюрокрацията означава подкрепа на земеделските стопани и е, осигуряване на конкуренция. Аз е, напълно съм съгласен с казаното от е, докладчика но е, извън е, съдържанието на съобщението на комисията по темите, свързани с упростяването, смятам, че някои неща подлежат на прецизиране. Аз не смятам, че сега е момента да влизаме в подробности, обаче мисля, че все пак някои указания трябва да бъдат дадени е, допълнение към това, което докладчикът каза в началото. Да, наистина има излишна бюрокрация, която трябва да се премахне. Имаме много системи за контрол, които е, до някъде са излишни. И е, контроли, контрола или по-скоро проверките се осъществяваха в е, втория стъп. И сега а, е, изискването е бюрокрацията а, да бъде и документирана и по този начин става ясно къде могат да бъдат взети мерки за нейното намаляване. Това е тема, която ще разглеждаме днес след обед в рамките на дискусията по реформата на ОСП след 2013 година. Ясно е, че ние ще трябва да обържем двете теми, защото ни е необходима нова сълскостопанска политика, която е по-малко бюрократична, която предвижда по-голяма отговорност за самите земеделски стопани. Не е възможно те винаги да бъдат конфронтирани с административни пречки. И едно изследване на генералната дирекция. Там стана ясно, че между другото има големи различия между отдалните държави членки и това се дължи не само на структурните различия в земеделието, в селското стопанство на отделните държави членки, но и на различните системи в тях, що се отнася е, до е, оказването на подкрепа на земеделските стопани. Тук трябва да направим е, нещо за разпространяване на добрите практики, които допринасят за намаляване на административните разходи на земеделските стопанства. Благодаря. Госпожа Клас, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика, който с своя доклад по собствена инициатива със сигурност е обхванал отделни детайли по простяването на ОСП и затова му пожелава много успех в неговите начинания. Аз не искам да навлизам в детайли, но като цяло за намаляване на деб... бюрокрацията да се говори, според мен е твърде малко. Ние от десетилетия говорим за намаляване на бюрокрацията в Европа като цяло и мисля, че е крайно време да започнем да говорим по-конкретно. От предишния мандат си спомням дискусията, която водихме за обединяване на всички европейски регламенти в един и освен това общият, общият пазарен регламент за виното и е, това е, ние продавахме като голям напредък в намаляване на бюрокрацията. И си спомням е, как е, колегите поставиха пръст в раната. Ние имахме блестяща идея. Е, и като пазарна организация за виното това е осъществимо, ако има технически възможности, които комисията, ако обича да е, използва, т.е. от целия този комплекс от теми е, да се спре на една на виното, така че всички да могат е, да а, намерят съответни а, правомощия в обща пазарна организация за виното. Комисията обеща това, но не го изпълни и затова ще се радваме, ако а, тя още веднъж се върне към това, но става дума не само за виното, става дума и за а, зърнените култури, става дума и за млякото. Тук имаме много допълнителни а, м, а, нормативни е, актове, които биха могли да се опростят и е, също така да се помисли за по-добри техники за транспониране на регламентите. Докладчикът говори за засилени проверки. Тук е, също трябва да имаме един европейски подход, така че да осигурим еднакви условия за конкуренция. Мисля, че това също може да бъде важна тема, която би могла да изкристализира от е, нашата дейност и за това аз съм много благодарна, че тук в е, Комисията по селско стопанство можем да напишем такъв доклад, в който да посочим конкретни конкретни примери. Аз а, съм изпълнена с надежда, защото всичко това е в духа на по-доброто транспониране и изпълнение на а, обща селскостопанска политика. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Петра Оневес. Obrigada. Realmente е, esta questão da... Благодаря, господин председател. Тук говорим за намаляване на бюрокрацията, за упростяване. Това не са нови неща. Отдавна говорим за това. И е много важно да се задействаме най-сетне нещо да направим. Още от 2005-та, а даже и преди това май започнаха всички тези усилия и в края на краща трябва да признаем, че не сме напреднали кой знае колко. Затова този въпрос непрестанно се явява в дневния ред. Необходимо е да се направи още. Смятам, че доклада на господин Ашвард е важен а, като стъпка в тази посока, за което искам да му благодаря от сега. Според мен, като имаме предвид колко е важно да се намали бюрокрацията, не бива да пропускаме, че важните тук са нашите земеделски производители. Мисля, че комисията в това отношение вече е предприела важни инициативи. Има данни, които сочат, че има напредък. Но Напредъкът се изразява по-скоро на е, равнището конкретни органи, а не що се отнася до отделния е, селстопански производител. Искам просто да кажа на нашия докладчик, моля ви, не забравяйте колко е важно всичко това за отделния селскостопански производител. Инак бихме могли е, да е, подобрим нещата в няколко посоки. Колко хора и колко време биха си спестили, ако нещата се опростят. Ако това се постигне, ще бъде много добре. На второ място, много са е, селскостопанските производители, особено от моята страна, от Португалия и от а, моята област в Португалия които може би не са така а, образовани, както ни се ще и им е трудно да разберат какво се изисква от тях. В резултат на това пропускат а, много често възможности, от които биха а, инак а, могли да се възползват. Например, идеята за създаване на местно ниво, на начини, по които да се помага на тези селскопански производители, така че да може успешно се възползват от възможностите в ОСП. Благодаря. Господин Алваш. Благодаря ви, господин председател. Искам само да кажа, че че трябва да продължим да работим по насоките, които господин Ашвард е, представи, като те се ориентират към практически резултати, към постигането на е, практически резултати. Бих искал да разполагаме с повече е, информация с каква ще бъде реалната печалба, реалното преимущество на упростяването и и да знам дали наистина регионите, държавите членки са, ще, ще възползват от това упростяване. Просто да не, да не се стигне до една допълнителна а, е, регулация. Също по, понякога Знаете, че съществуват примерно бази данни, регионални бази данни, където има известна информация, но от селските стопани се иска допълнително и допълнително и се една и съща информация И много често те трябва да се обръщат е, за, потърсва, за получаване на информация на централно равнище, към правителството, към правителствени органи, а всъщност тази информация е на разположение на регионално а, е, равнище, така че а, е, тези методи за упростяване, те трябва да бъдат а, прилагани на всички равнища. Господин Кам, Каминански. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Господин председател, Дами и господа, имам чувство, че различните методи за упростяване на ОСП всъщност имат за цел да се да изчезнат някои от инструментите на ОСП или поне да се е, намали техния обхват на действие, като например механизмите за интервенция на е, селскостопанските пазари. Аз мисля, че подобно упростяване някакси ще а, е, отслаби цялата ОСП, ще бъде в ущърб на ОСП, защото се лишаваме от един инструмент за стабилизиране на пазарите и по този начин създаваме условия за е, бъркотия, за е, нестабилност на пазарите. И още нещо. Разрешите инструменти на ОСП не трябва да загубят общностния си е характер. Кака, какво всъщност трябва да бъде това опростяване? Опростяване, да, но опростяване, което да ни помогне да се справиме с новите предизвикателства, които са глобални. А, справяне с подобни предизвикателства може да стане само ако инструментите е, запазат своя е, характер на общости инструменти. Благодаря много от нашите земеделски стопани, които работят в е, тази сфера. От дълго време поставят едно изисква... това изискване. В крайна сметка има е, не толкова много разработки в технологичната област. Аз мисля, че един достъп би бил идеален за разпространяването на тази информация. Всъщност една точка на достъп и мисля, че Европейската комисия би следвало да вземе предвид това. Когато става дума за управлението на отделните пазари, е, това звучи като опростяване, но със сигурност някои неща ще бъдат е, по-трудни. Помислете си за различните интереси е, на зърнопроизводителите, на млекопроизводителите и така нататък. И тук имаме опасение, че това опростяване е опасно и че в крайна сметка ще се влуши положението за гражданите и като си помислим за различните сектори, като обощарство, производство, там интересите са различни. Например, има и други проблеми. Нека да си помислим само за натиска, който оказват големите търговски вериги върху производителите. Тук също трябва да се намесим, така че трябва много внимателно да премислим нещата и да бъдем много внимателни в избора на подхода. Трябва да се погрижим а, за а, това всички тези статистики а, да бъдат взети предвид. Например, обощарство и зеленчукопроизводство, още веднъж да посоча, там също има специфични аспекти, които трябва да се вземат предвид. И когато се вземе е, така предвид цялата ситуация, трябва да се помисли, че има много разпоредби, които просто не се прилагат. Нека да си е, помислим за млекопроизводството, където е, изобщо не се прилагат съществуващи инструменти. Нека да вземем предвид бъдещата земеделска политика и в тази връзка можем да кажем, че при това упростяване комисията трябва да е, внимава да не се е, стигне до по-тежки проблеми, свързани с злоупотреби и е, с е, одържавяване. Е, комисията трябва да е, си помисли по отношение на избора на комисарите. Между другото, парламентът има право е, на участие в вземането на решения, така че и ние ще действаме в тази насока. Сега ние би трябвало да гласуваме за това запитване, но първо господин а, Дес. Благодаря, господин председател. От 20 години съм парламентарист и аз а, не искам а, да се споменава а, намаляване на бюрокрация или опростяване, защото никой няма да ни повярва. Аз пожелавам успех на докладчика а, с а, неговия доклад и неговата задача за опростяване на ОСП. Той може да стане известен, защото ще бъде първия, който би могъл да направи това. Ние като парламент не можем да намалим бюрокрацията. И, скъпи колеги, ако трябва да е, ви разказвам какво съм преживял през следващите мес... предминалите месеци. Е, просто няма да ми стигне времето. Е, всичко е крайна сметка всичко друго, но не и намаляване на бюрокрацията. Аз много добри бележки си водих и е, мога да ви кажа, че един е, комедиен актьор може да изнесе цяла вечерна програма на тази тема с упростяването на бюрокрацията. Аз е, искам да посоча, че голяма част от държавите членки, включително и Германия, не са направили някакви, кой знае какви стъпки в упростяване на бюрокрацията. В изминалите години знаем, че има голям а, брой а, земеделски стопани, а обаче техния брой в бъдеще може би ще намалява и ако искаме да намалим бюрокрацията, трябва да намалим броя на работещите в Генерална дирекция селско стопанство със същия процент, с който ще намалим хората в администрацията и само когато а, намалим броя на хората работещи в тази дирекция, тогава ще успеем да намалим и бюрокрацията като цяло. Благодаря. Рапидно, президент, je pense que... Много набързо, господин председател. Наистина, доклад, докладчика е Смелчаг. Искам да, да спомена само едно нещо, свързано с а, кръстосаното спазване. Трябва да ви кажа, че в а, тази област положението е много различно в държава, различните държави членки, но когато има е множество критерии, множество контроли, просто хората не знаят какво да правят. И, и понякога земеделците, селските стопани биват санкционирани, биват глобявани, а те не са абсолютно сигурни, че не са на, на, извършили нарушение. Така че, мисля, че вместо да усложняваме нещата, <clears throat> трябва наистина да ги упростиме, като разпишеме много ясно правата и задълженията на селските стопани. Мисля, че това е основното упростяване, което можем да направим. Благодаря господин Хойслинг. Аз мисля и имам опасението, че намаляването на бюрокрацията се превърна в предизборен лозунг. От Бавария имаме опълномощено лице в Европа, който е, е така отговорен за намаляване на бюрокрацията в Европа. Обаче той от друга страна произвежда планини от документи и аз мисля, че решението не трябва да се търси в това, че само да използваме възможностите на електрониката. Ние трябва да имаме предвид, че има и много излишни разпоредби. Би следвало да се запазят само тези, които са относими. И сега е, намаляването на бюрокрацията, това се е, измества по-скоро към частната сфера. Търговските организации налагат своите правила, т.е. това е в е, е сферата на частната економика, налагат се изисквания. Е, е, и е, всъщност е, там има много бюрокрация, която не е свързана с нас, а е свързана с пазарната реализация на продуктите. А, що с, и в крайна сметка това оскъпява всичко за замедалския стопанин и означава за него голям разход. Благодаря. Est-il bien réaliste de vouloir simplifier une politique qui doit prendre en compte la réalité благодаря. Сега стар, го, го, говориме за милион, два милиона, не знам, нямам, нямам точната цифра, е, стопанства, което всеко едно е отделно, има отделни свои проблеми. Така че, дали не трябва да се да се да се върнем към старата система на а, индивидуални помощи, система, която беше въведена преди 17 или 18 години. А, колегата говори за така наречените интегрирани настоки. Да, можем да помислим за това, като обаче е, задължението трябва да бъде да се получат резултати, а не да речеме да се прилагат дадени процедури или да се спазват дадени норми. Защото, както още веднъж повтарям, всяко стопанство си е само за себе си и в никакъв случай не можем да сравним две стопанства и да прилагаме ни същи критерии на две стопанства. Ние просто създаваме тонове хартия и свръхрегулираме една дейност, която има нужда от гъвкав подход. Благодаря на всички. А сега давам думата на комисията. Искате ли да вземете думата? Госпожа Салца Вадения. Да. Господин председател, бих искал да ви благодаря. Бих искал да благодаря и на докладчика за този инициативен доклад, тъй като струва ми се, че тук е мястото, където трябва да обсъдиме упростяването на ОСП. Това е една дейност от огромно значение за комисията. През последните 4-5 е, години е, тази дейност се разшири. Сега трябва обаче да отправим поглед към бъдещето. А знаете, че комисията не може да направи нищо сама. Тя има нужда от препоръките, становищата на държавите членки, на парламента, на вашата комисия. За бъдеще е, възнамеряваме да имаме все по-тесни контакти с различните економически оператори и като наблягаме на, на програмата Harvest Experience, програма, която ще позволи да се е, задълбочат контактите с самите производители и по този начин да е, е, получаваме директно техните препоръки. Въпрос тук става дума за упростяване не само на общо а, на ниво а, общност, но също така опростяване на законодателството на държавно, на регионално равнище. Бе създадена една експертна група за опростяване. Струва ми се, че тази група наистина е един форум за обмен на мнения, а, където се е, обсъждат практиките на различните държави членки, като добрите практики биха могли да се разпространят в останалите държави членки. Очакваме с голям интерес да изчетеме вашия доклад и ще го вземем предвид е, за оформяне на нашата бъдеща политика в тази област. Така, сега минаваме към... Минаваме към следващата точка. Не, и по тази, по тази тема ли? Господин Ашпорт иска да отговори. Благодаря, господин председател. Само с две думи. Колеги, първо благодаря ви е, за изказванията. Навсякъде се откроява, че има очакване или поне желание да се намали а, бюрокрацията, но има и някои изключения. В смисъл, е, тия приказки вече сме ги чували. Сега, благодаря на колегите за високите изисквания, но трябва да ви припомня, че моята задача не се изразява в а, това основно да се направи нова политика за САП. Може да стане така, когато дойде време да се прави оценка след сречението на а следващия период, след който има преглед. Обаче сега въпросът е къде може да се направи опростяване. Ще кажа нещата, които се струва, прозвучаха неведнъж. Първо, това беше достъпност. Достъпност на а, а, политиката в смисъл да има достъп по интернет, да може да се види какво се изразява политика, също така да бъде по-лесно да се тълкуват тези политики от, за, от страна на самите селстопански производители. Второ, да сме сигурни, че единната политика в селстопанство наистина е едина. Забелязах, че се, наистина се очертава като проблем местното тълкуване на ОСП. Повтарям, благодаря на колегите и ще ги помоля да продължат да споделят с мен такива идеи, за да може да бъдат отразени в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Ашварст. Сега преминаваме, колеги. Трябва да пожелаем, разбира се, на господин Ашварт, късмет по тази доста трудна тема. И така, Прескачаме за момента точка 11 и минаваме на деликатния въпрос за устния отговор. Сутринта говорихме с координаторите за това и стихме до извода, че трябва да зададем този остен въпрос на Европейската комисия. Въпросът, който се отнася за това, този неофициален документ на комисията за реформирането на глобалният дневен ред за Европа. Този бюджетен документ, нека да, провери, да променим Европа, се казваше той. Сега раздавахме ви една страничка. Ние имаме такъв въпрос към комисията и сега ще ви помоля да гласувате по текста. Колеги, ако сте съгласни, може да продължим в този смисъл, като изпратим питането до Европейската комисия. Ще ви дам малко време да погледнете черновата на питането. Ако сте съгласни, трябва да го подложа на гласуване, така ми казаха от секретарията. И така, колеги, питаме ви, съгласен ли си, който е за, моля да гласува. Кой е против? Браво. Възр... Така, няма като че ли въздържали се, значи единодушно ще е, отправим това питане към комисията и така. Връщаме се сега на 11-та точка. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза. Предлага се от страна на комисията да се промени регламент 247 черта 2006 за специфичните мерки за селостопанство в най-далечените райони на ЕС. Основно тези изменения се отнасят до разширяването, променянето или адаптирането на различни дерогации в областта на производство на захар. Консултацията се проведе и след влизането на договора в сила, този въпрос ще се решава чрез съвместно вземане на решение. Сега колегата е, Луис Пауло Алвес е, ще ни осведоми по-подробно за ситуацията. Благодаря, господин председател. Докладът е, се спира на променята в регламента и по-специално дерогациите, на които имат право на отдалечените региони в Съюза от, които трябва до 2010 година. Всички, които участват в дебата, казват, че трябва да се движим, да действаме по-бързо, така че а, тези изменения да се приемат преди края на годината, за да може да влязат а, в а, сила, когато трябва тези изменения. Аз разбира се, споделям тази цел но не всичко зависи от нашите желания. Секретариатът на нашата комисия получи предложението от Европейската комисия на 2 октомври на, след това трябваше съвета да го разгледа и миналата седмица ни казаха, че е внесено искане от Португалия и съвета иска пак да го преразгледа този въпрос. Португалия има известни съмнения относно законосъобразността на предложението на комисията. Имаме информация, че вчера този въпрос е бил включен на, дневния ред на специалният Европейски съвет по селско стопанство и пак ще се разглежда. Както казахте и вие, господин председател, това сте по процедурата за съвместно вземане на решение. Така че изчакваме предложението на комисията преди да може да свършим нашата работа. Това е предполага също така, че и правилдарната комисия по регионалната политика също трябва да излезе със становище и ние не може да, го, да гласуваме а, преди да получим тяхното становище. Това означава, за съжаление, че Европейския парламент няма да може да спази първоначалните е, срокове. Следователно, всичко зависи от това кога ще ни прати Европейската комисия документите за новото правно основание. Благодаря. Благодаря на господин Алвеш. Сега господин Мато. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за направеното изложение и а, също да посоча, че той е, винаги е бил е, за това в опростената процедура да се предвидят е, тези неща. това беше необходимо, защото само така могат да се спазят сроковете. И това споразумение, като че ли се забави, не става дума само за това, че ще се прилага процедурата на съвместно вземане на решения, а ще трябва да се гарантира и правна сигурност. Всички участници трябва да бъдат сигурни, че от 1 януари тези разпоредби разпоредби ще влязат в сила. Това, което аз намирам за обезпокояващо в решението от миналата седмица, което посочи господин Алвес, е, че е, има проблеми от правен характер. Аз не разбрах е, точно за какво става дума. Законите наистина са от е, много голямо значение. 31 е последния ден по този член 6 е, е, за индустриалното производство и това изменение предвижда обаче преходен срок за мляко на прах до 2013, 31 декември 2013 да бъде този преходен период и естествено тук се предполага, че става дума за нещо времено, за нещо преходно. И това не може да бъде проблем. Естествено, аз трябва да а, спомена и сектора животновътство, но независимо от, от това, ние искаме изменение за сроковете по член 6 и а, те не трябва да бъдат до 2013, а трябва да бъдат неограничени във времето. Това е предложението и аз съм сигурен, че ще проведем добро разискване, добър дебат по тази тема. Необходимо ни е становището на комисията, но ние бихме могли бързо да постигнем споразумение, за да може тази процедура, която е толкова важна, имам предвид за най-отдалечените райони на Съюза, да влезе бързо в сила. Аз самият идвам от Канарските острови и за нас това е приоритет. Благодаря, господин Мато para as regiões ultraperiféricas. Госпожа Патрал Невес поиска думата. Да, господин председател, както каза господин а, Пауло от Азорските острови, за Азорските острови това също е важно. И а, то е важно да се разгледат тези въпроси по опростената процедура. Знам сега какво става. Позволете да кажа, че говорим за е, един доклад, който има доста е, технически характер и там е, възможностите за внасяне на нови е, гледни точки или за изменения по същество са доста ограничени. Но трябва да признаем, че имахме възможност да дадем нашето мнение, когато първоначалният документ се пишеше от Европейската комисия. И е сега тази процедура се трансформира в вземане на съвместно решение. И като стана въпрос за това, искам да кажа няколко неща. Първо, всякакви проблеми, които евентуално се дължат на това, че не може да се действа по процедурата за вземане на съвместно решение, защото може това да стане е, с 6-месечно закъснение. Мисля, че ние говориме много за щетите на земеделските производители от този, е, тези региони и те съвсем няма да са символични, защото искам да кажа, те гледат на отлагането на влизането в сила на такива разпоредби като на щета. Това е нещо, по което може да работим, да се постараем да подобрим документа, така че има възможност да се въведе и друг елемент, който пък да е в полза на тези най-отдалечени региони на Съюза. Да не забравяме, че това е първото нещо, което ще направим по тази процедура на съвместно вземане на решение и така. Ви моля внимателно да оглеждате нещата от всички страни. Важно е да имаме добър документ. Добър документ означава, че този документ ще е, се насочи е, в подкрепа на интереса на тези най-отдалечени райони на Съюза. Поне това ще бъде и моята лична цел. Благодаря. Браво, каза председателя. Сега давам думата на Европейската комисия. Госпожа Империо, господин Империо или госпожа Етиво. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък, защото виждам, че времето изтече и заседанието трябва да приключи. Комисията от